Buongiorno. Добър ден. Моля, заемете местата си, колеги. Колеги и колежки, две съобщения. Заедно с всички вас искам да се присъединя към казаното от господин Шуц, който вчера при откриването